So, um, welcome back. We start with the point 9 on the agenda, the implementation of the council. That... И така започваме с точка 9 от дневния ред. Става въпрос за проекта с директива 2007-78 на на съвета за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заедостта и професиите. Докладът е на колегата Адам Коша. Координаторите решиха да изготвим становище по собствена инициатива през ноември миналата година. И така давам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 повечето хора в Европа смятат, че са защитени в по-голямата част от а, аспектите на живота. Нашият доклад се занимава само с а, заедостта и с трудовия живот. И според мен е важно да знаем как се прилага директивата от държавите членки. Тази обща директива беше прията през 2000 година. Тя постановява общата рамка за равно третиране при заедостта, обученията, обученията за смяна на професия и стажовете. Не се забранява всякаква дискриминация, основаваща се на религия, вярвания, увреждания, сексуална ориентация и други. Природата тази директива, директива е огромно предизвикателство за нас. Трябва да разгледаме не само буквата на, на закона, а да се съсредоточим върху прилагането на директивата на място в държавите членки и да видим какви усилия полагат държавите членки в борбата срещу дискриминацията. По тази причина реших да се съсредоточа върху три основни елемента в доклада си. Върху няколко члена от основния договор на първо място, на второ място хартата на основните права, включвам пет члена от нея в доклада си и на трето място 11 отделни случая и 11 решения на Съда на Европейския съюз. Тази стъмна практика е важна, когато говорим за практическото прилагане на директивата. Защо? Защото не разполагаме с цялостен анализ за прилагането на директивата през последните 12 години. Съгласно член 19 на директивата е предвиден преразглеждане на директивата на всеки 5 години. Аз смятам, че проектът трябва да се осъществява по-често и да бъде по-цялостен. Петгодишният срок изтича тази есен и очакваме Европейската комисия да публикува прегледа. В точка 13 от доклада си споменавам идеята за създаване на пилотен проект. Пет членове на парламента от четири различни политически групи се присъединиха към това предложение – Става въпрос за създаване на мрежа за борба срещу дискриминацията. И като цяло мисля, че този пилотен проект се ползва с широка подкрепа в нашата комисия. Тристранните срещи по структурните фондове текат вече от няколко месеца. и беше включена обща ексанте условност в регламента за общите условия за структурните фондове. И това е важно да се отбележи. Надявам се днешния доклад да е добра правна точка за пълната нататъчната ни работа. Очаквате, очаквам с интерес и с нетърпение вашите коментари. Вече ме познавате, знаете, че аз винаги съм готов да потърся компромис и се надявам да постигнем един текст, който да е отправен към бъдещето и който да очертава мнението на обществото от членовете на нашата комисия и ще бъде добра основа за по-нататъчната работа на Европейската комисия. Още веднъж с интерес очаквам вашите коментари и предложения. Благодаря ви. Сега давам думата на докладчите в сянка. Започваме с госпожа Кливети. На președинtă, ще го consider că această благодаря ви. Аз също смятам, че темата е изключително важна. Доклада на колегата Колша е в включва няколко важни въпроса, които трябва да дискутираме, свързани с директивата. Самата директива, самото и заглавие, е основна рамка за равно третиране в областта на заетостта е малко подвеждащо, защото тук не става въпрос за някаква основна рамка. Директивата се отнася само до някои случаи на дискриминация, които се установяват в областта на заетостта и професиите, както много добре посочи и господин Коша. Аз лично, и не съм единствената, смятам, че трябва да бъде приета една директива, която наистина да дава общата рамка и да обхваща всички случаи на дискриминация, основена на полва принадлежност, етнически происход и прочие. Само, само така може да се справим с дискриминацията на работното място. Много често не се и посочват случаите на дискриминацията. Да кажем, ако има една на млада жена от ромски происход, тя много често е дискриминирана и в, и, съчетавайки дискриминация на различно основание. Така че ако има една наистина обща директива, тя ще допринесе много с борбата с това явление. А ако няма такава обща директива, много трудно ще бъде да помогнем на жертвите на дискриминация. В доклада на колегата се набляга на някои основни проблеми. Аз измененията, които възнамерявам да внеса, искам да наблегна на други аспекти. По отношение на дискриминацията спрямо младите хора или дискриминация с по-възрастни лица, които са хора над 50 години, ще кажа, че много често те са принудени да се преквалифицират, защото закриват работните места или ги вълняват е, това е проблем, който искам да засегна в измененията. А, също така има проблем с определенето, определението на а, пречките или увреждания, които не са толкова видими. Преди около 20 на години в болниците на моята страна Много бебета бяха заразени с вируса на спън. Днес те са възрастни и имат проблем, здравен проблем, който и им пречи в професионалната реализация. Ще спра до тук. В доклада се споменава и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека, който вече е давал тълкование на директивата. Крайно време е да се покаже, че е необходимо директивата да бъде изменена, за да отговаря в много по-голяма степен на потребностите. Точно това казвам в моите изменения Надявам се, че е, ще направим наистина един доклад, който да отговаря на, на изискванията. Thank you. Cyril Vir, the floor is yours. Cyril Vir. tänan, proua esinaine, me ei leidnud kohe õiget mikrofoni ülesse. ma ei räägiks nii. Госпожа Овир. Благодаря, госпожо председател. Не искам да задълбочавам а, по темата, но не считам, че един законодателен акт може да уреди всичко. А, ситуацията на хората с увреждания, дискриминацията на религиозен принцип и така нататък. Това са все а, различни а, явления и ми се струва, че ако се опитаме да уредим всички тях в една директива, резултата няма да е добър. Бих искала най-напред да благодаря на докладчика за отличната работа. Погледнах проекто доклада и трябва да кажа, че а, изложеното в него по отношение на дискриминацията а, е много а, подходящо. А, тук се а, взема предвид и солидарността. Нуждаем се от равно третиране – и за да може да се подобри ситуацията в това отношение, е необходимо да имаме единен подход. Единен подход, който не позволява различни тълкувания и различни разбирания на нещата. Много често съдилищата а, говорят а, за тези различни а, тълкувания и ги прилагат. Всичко това води до объркване в държавите членки и до неяснота относно прилагането на директивата. Ето защо инициативата за изготвяне на този доклад е добре дошла. Благодаря. Thank you, Siri, for your contribution. Благодаря. Благодаря. Служа голяма благодарност на докладчика за проекто доклада. Виждам, че следствие на съдебната практика на съда, която е ползвана, има едно подобрение на Директивата, т.е. съдебната практика дава резултат. Знам, че има малко възможности текста да бъде разширен, текста на доклада, така че докладчика не е могъл да включи всичко, което би желал. Аз обаче бих желала да добавя някои аспекти. Колежката ми вече спомена някой от тях. Съгласна съм, че всички видове дискриминация трябва да залегнат в доклада. Това е важно. Освен това, е добре да се отиде малко по-далеч. Е, в различните държави членки има различни проблеми с прилагането на директивата и това трябва да бъде е, е тема на отделна глава в доклада. Предвидено е след е, определен брой години комисията да направи оценка на прилагането на директивата и да отчете защо, на какво се дължат проблемите в някои държави членки. Би трябвало да е, се поиска от комисията да направи нещо за подобряване на в прилагането на европейското законодателство. Всеки европейски гражданин има правото да бъде защитен от дискриминация в своята професия. И не е лошо да разполагаме с съответните инструменти, мисля, че можем да, се, да подобрим и да дообогатим доклада, всеки със нашия, своя опит. Окей, Okay. Thank you, Madam Chair. Uh... Благодаря, госпожо председател. Приветстваме постоянната подкрепа, която ни оказва парламента по директивата. Благодаря и за доклада по собствена инициатива. Трябва да излезем с доклад по приложението на директивата до края на годината. Ще имаме съвместен доклад по тази директива, както и по директивата от 2000 година, 43 номер. Съвместният доклад използва един и същи подход по тази директива и по директивата за равно третиране. В съвместния доклад ще се съсредоточим върху изпълнението на директивата – Ще се съсредоточим също така и върху добрите практики в държавите членки. Всички държави членки са транспонирали директивата в националното си законодателство и ние отблизо следим а, нейното спазване. Относно хората с увреждания, бих искала да направя една кратка бележка. Съвсем наскоро съдът взе решение в делото Ринкен Верджа – дело 335 от 2011 година. Съдът постанови решението на 11 април тази година и там постановява, че уврежданията означават дългосрочни заболявания, определени при определени условия. Съвсем накратко също така по точка 15 от проекта от доклада, там където се казва напомня на държавите членки на комисията да преразгледат позицията си по отношение на предложението от 2000-та година. Вие знаете, че ние винаги стоим зад предложенията си, а държавите членки са тези, които трябва да вземат съответните заключения. Благодаря сега докладчика. Köszönöm. Köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, благодаря ви за конструктивните коментари и предложения. Внимателно изслушах всички ви и сега ми се иска да посоча няколко неща. Докладчика в Сянка спомена, че дискриминацията на базата на възрастта е ам, сериозно нарушение и съдебната практика на съда е много постоянна в това отношение. Имаме голяма съдебна практика по отношение на дискриминацията. Другото нещо, на което искам да се спра е определението за увреждане. и по-специално точка 12 от доклада. Европейския съд в своето решение говори за определението на увреждане и ми се счита, че трябва да използваме съдебното решение като основа за нашата работа. За Европейската комисия, както и за Европейския съд, целта е да се определи пътя, по който трябва да поемем по тази директива. А член 15, който цитираха всички колеги, е разпоредба в хоризонтална директива. Обща директива. Затова всяко изменение, което цели подобряване на текста, е добре дошло. Всяко предложение, което се прави обаче, трябва да бъде правно обосновано, защото само така можем да напреднем в борбата с дискриминацията в областта на заедостта и професиите. Изпълнението на директивата е на добро равнище, но не се справяме добре по отношение на заедостта. Затова очаквам от вас предложения с конкретни препратки към законодателството или към съдебната практика. Ще взема предвид всички конструктивни изменения, които бъдат представени на моето внимание и ще ги включа в окончателния текст. Благодаря. So then, thank you for this first discussion. Благодаря ви за тази първа дискусия по проекто доклада. Крайния срок за внасяне на изменение на обяд на 11 юни. Ще гласуваме на 26 септември в Комисията по заедост. Сега преминаваме нататък с следващата точка от дневния ред, точка 12. Последиците от бюджетните ограничения за регионалните и местните органи по отношение на разходите в рамките на структурните фондове на Европейския съюз с държавите членки. Това е първо обсъждане на проект установището на Ян Кожуловски от Комисията по регионално развитие, където докладчик е Арминия Мацони. Процедурата в комисията по заетост ще протече на английски, тъй като нямаме достатъчно време за превод. Сега ще дам думата на господин Козловски. Дякую бързо, пани Przewodnicząca. Шановни e, Państwo. <clears throat> Благодаря. Дами и господа, економическото положение на Европа налага държавите членки да приемат драстични мерки за економия и бюджетни съкръщения, които неизбежно а, оказват влияние върху местните и регионалните власти, които трябва да ограничат а, инвестициите и от друга страна да отговорят на нарастващото търсене на социални услуги това, този ефект може да бъде опустошителен върху местните и регионалните власти и да затрудни осъществяването на стратегията на Европейския съюз в областта на заетостта и економически растеж до 2020 година. За това предлагам няколко действия, които могат да намалят злотворното влияние мерки в областта на економическото развитие и на заетостта. За политиката на сближаване, за структурните фондове и стратегията до 2020 година тези мерки ще имат много голямо значение. Не трябва да забравяме, че социалното сближаване ще бъде е, резултат от тези мерки. Трябва да продължим да работим по упростяването на процедурите и улесняване на достъпа на държавите членки до средствата от фондовете. Предлагам редица мерки за опростяване, които ще намалят административната тежест на бенефициентите, ще улеснят осъществяването на проектите и ще намерят отговор на редица от предизвикателствата, свързани с економическата и финансовата криза. Ние трябва да приложим тези идеи към Европейския социален фонд, към Кохезионния фонд и в това отношение подкрепяме усилията на комисията, на парламента и на държавите членки. Съществува реална опасност за ефикасното ползване на средствата в рамките на политиката на сближаване. Много често е, остава доста голям процент неосвоени средства. Подчертал съм това още в края на 2012 година. 117 е, милиона евро неосвоени средства това е, заплашва платежоспособността на бенефициентите и усуетява осъществяването на проектите, което от своя страна може да доведе до увеличаване на безработицата в съответните региони. В моето становище е, посочвам, че за да се подобри връзката между Европейската стратегия, държавите членки и местните и регионалните власти, последните трябва да бъдат приобщени да участват в процеса на проследяване и на оценка на структурните фондове. Един подобен подход ще улесни постигането на стратегическите цели в областта на развитието, прияти от Европейския съюз и ще позволи на регионално равнище да се реагира много по-бързо, за да се задоволят потребностите на регионите тъй като става въпрос за инвестиции, които допринасят за економически растеж и за заетост, тук имам предвид средствата от социалния фонд – е необходимо да се предвидят достатъчно гъвкави правила за финансиране, които да не спъват осъществяването на проектите и на инвестициите. И в това отношение партньорството между публичния и частния сектор може да бъде едно от удачните решения а, за всички, които ползват средства от е, Европейски социален фонд на цялата територията от Европейския съюз. Благодаря ви. Behalf... Благодаря ви. Сега няколко коментара от името на докладчика в Сянка Филбениан. Филбениан благодари на докладчика за изготвеното от него становище. Той също така приветства това становище и съгласен с основните доводи за това колко е важен Европейски социален фонд за постигане на целите по стратегията Европа до 2020 година. Докладчика в сянка смята, че трябва да се намали бюрокрацията и да се гарантира, че структурните фондове се използват по възможно най-ефикасен начин, особено в контекста на стоящата критика. Господин Беня също така приветства оповсяване на процедурите за достъп до европейските фондове и другите, до европейските структурни фондове и другите фондове за различните проекти. Той ще смята да внесе редица изменения за допълване на тези ключови елементи. Отново благодари на докладчика и очаква добро сътрудничество с останалите колеги по това досие. Следващия докладчик в сянка не е тук. Така че давам думата на колегата Серкас от името на, социалистите, на групата на социалистите и демократите. Е, е, Благодаря. Докладчика и е Коцолино обсъдиха внимателно темата. Сега просто искам да, изле, да изложа само относително спорните проблеми. Трябва да се посочат огромните затруднения, с които се сблъскват местните и регионалните е, власти, особено когато става въпрос за сериозни про- проекти. Ограниченията в бюджета имат много негативен ефект, особено в региони, където е крайно необходимо да се увеличи заедостта за борба срещу отхвърлянето на, от обществото. И при това положение бедността в тези региони нараства. Много от нас не си дават реално сметка какво е положението. Верно е, че има препоръки на комисията. Всеки път, когато се налагат бюджетни съкрещения, те повличат лавинообразно ефект след себе си и ефектът е много вреден. Колкото повече се правят ограничени в бюджета, толкова повече намаляват ресурсите и намалява броя на проектите, са финансирани от структурните фондове. Има региони, които обаче е, изпитват крещяща нужда от осъществяването на програми за економическо възстановяване, но не могат да го сторят поради липса на достатъчно средства за финансиране. И те още повече затъват от е, политиката на затягане на коланите, на бюджетни ограничения. Това се отразява много зле и на социалното сближаване, и на заетостта. Всъщност тази политика пречи да се постигнат целите, заложени в стратегията за 2020 година. Всъщност, само една част от усилията са едностранчиви, подкрепят само един аспект на политиката, именно бюджетната политика, докато всъщност е необходимо да се увеличат инвестициите. Както бе казано, Европейския социален фонд с проектите, които се финансират от него, допринася за социалното сближаване 25%. А, ако, ако бъдат намалени, това означава, че много хора ще бъдат лишени от възможности, които биха се отворили с тези проекти. А, казва се, че се приемат нови планове, нови а, програми, а, при положение, че много от вече предложените проекти и програми не са осъществени. Обявяват се нови програми, гаранции за младеща, а, докато вече направени обещания, които не са изпълнени, не, не се контролират програми, които не са могли да бъдат финансирани поради липса на средства или разминаването между обещанията и реално свършеното. Местните и регионалните власти е, се задушават, е, изнемогват и мисля, че този аспект трябва да бъде очертан в измененията, за да може проекта да отразява действителността и да всички знаят какво е положението, какви са последиците и въпреки това тази зловеща игра продължава, отказва се финансиране и по този начин няма да се постигнат целите, с които сме се ангажирани. Томас Ман. Благодаря ви, госпожо председател. И аз, подобно на другите колеги, съм много доволен от предложенията на докладчика. Мисля, че ще имаме възможност да, да обсъдим подробностите по-късно. Вярно е, че местните и регионални власти са страдат, когато има бюджетни съкръщения. И докладчикът е напълно прав. Не бива програмите да се прекратяват от ден за утре по причини свързани с економии. Когато има налични фондове и налични средства, те трябва да се използват за инвестиции и за различни инициативи. Струва ми се, че основните ни разминавания са относно адекватният период от време. Трябва да се намери правилното равновесие между двете възможни позиции. Тоест, от една страна трябва да разполагаме с фондовете, а от друга страна трябва да има инвестиции, особено когато говорим за местните регионалните власти. Аз самия се убедих на място в избирателния си регион. Имаше инициативи, които изчезнаха буквално за броени дни, което действително е много жалко. Дали може по някакъв начин действително да изготвяме и да осъществяваме успешни проекти. Дадохме примери в Испания, в Италия. Се стигна до отпускане на 10% от наличните фондове. Въпросът е всъщност какво може да се направи и дали проблемът е в комуникацията по липсата на цялостна стратегия или има някакъв друг проблем. Според мен трябва да намерим правилното, правилното равновесие между различните позиции. Ако се върнем в Испания, и случи, на случай в Испания, има много добри инициативи да доближим испанската образователна система до немската, но знаем, че немската образователна система се е изграждала с години. Сега вече има програми за мобилност на испански работници в Германия. Ние сме за тази мобилност. Това, което не искаме обаче е да има изтичане на мозъци не искаме да се окаже в положение, в което в някои отрасли да има активно развитие, други да са напълно изоставени. Също така смятаме, че трябва да гарантираме 12% по Европейския социален фонд. Разговорихме с госпожа Берес по въпроса. Води се заседание по социалния фонд в Комисията за регионално развитие. Мисля, че тя участва на това заседание. Разбира се, имаме нужда от инвестиции, но тези инвестиции трябва да са разбираеми и ясно видими в бюджетните разчети. Ако това се случи, те ще разберат трудните избори, пред които сме изправени и съответно ще разберат необходимостта от намаляване на разходите. Но не можем просто да слагаме край на започнати проекти. Вярно, в момента положението е много трудно, но регионите очакват средствата, които са им обещани. И въпросът ми е как можем да приключим успешно тези започнати инвестиционни програми. Мисля, че докладът на Ян е отличен и се надявам да постигнем скоро съгласие по него. Мисля, че трябва да правим едно общо, едно единно съобщение. Имаме нужда от разбираеми и видими правила. Имаме нужда от разумно бюджетиране, а не повсеместни економии. Благодаря ви. Сега думата има комисията. Господин Обико. Добър ден! Най-напред бих искал да ви благодаря за възможността да се изкажа по този доклад. Съгласни сме с голяма част от а, анализа в доклада. В частност, сме съгласни с а, проблемите, с които се сблъскват много местни регионални власти, особено в най-тежко сегнати от кризата региони. Като проблема от една страна е засилване на нужда от социални услуги от една страна и съкръщаване на наличните разход, средства от друга страна. В подобни региони най-често се съкръщават инвестициите в момента провеждам съвместен проект с ОИСР относно съкръщенията в, и, в рамето на икона, на бюджетна консолидация и сме силно притеснени, защото проблемът е особено сериозен в регионите, където структурните фондове представляват голяма част от финансирането. Действително има сериозни притеснения относно освояването на тези средства. В момента подготвяме две отделни съобщения в Европейската комисия. Единият е относно структурните инвестиционни фондове на Европейския съюз и економическото управление. В това съобщение обясняваме защо е, имаме нужда от устойчива макроекономическа рамка, която да гарантира ефикасното освояване на средствата по фондовете. Второто съобщение е относно сближаването с цел постигане на средносрочни цели. И, така казано други думи, колко е важно са финансирането в рамките на пакта за стабилност и сближаване. В доклада се изразява и една заплаха, а именно противоречието между инвестиции от една страна и а, бюджетна строгост от друга страна. Ние се опитваме да преодолеем това противоречие, в частност по отношение на регионалната политика. Имаме също така и няколко конкретни предложения по отношение на съфинансирането, които отговарят на рамката заложена в пътната, в пътната рамка. Тоест съфинансирането трябва да бъде обвързано с условия, трябва да бъде ограничено в рамките на целите на пакта за стабилност и конвергенция и при всички случаи трябва да се спазват основните, основ... основните условия по регламента за срокните фондове. Благодаря ви. Сега отново дам думата на докладчика. Ja chciałem podziękować wszystkim osobom, które zabrały głos i e, bardzo ciekawe e, uwagi. Много благодаря на всички участници в дискусията, които направиха много интересни коментари. Искам също да благодаря на докладчиците в Сянка. Имам надеждата, че тези, всички тези коментари ще могат да, да бъдат отразени в измененията и се надявам наистина плода от нашия труд да бъде максимално добър. Thank you. Um... Благодаря ви. Крайният срок за внасяне на измененията, само на английски, е 6 юни с електронен подпис. Ще гласуваме в комисията по заедостта на 20 юни go to the next point on the agenda. Improving... Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Точка 13. усъвършенстване на международното частно право. Правила относно компетентността, приложими за заедостта. Нашия докладчик е Рия Оймен Ройтен. Днес ще проведем първата дискусия по проекто становището становище във връзка с доклада на Комисията по правосъдие. Нека да чуем докладчика. Благодаря, госпожо председател. Преди да предложа текста, се свързах с Евелин Рикнер от Комисията по правосъдие. Запознах се с доклада. Докладът е добър. Той се спира на колективните искове, разглежда положението както на работодателите, така и на работниците. Подкрепям доклада. Струва ми се, че има поле за подобрения и по-специално, що се отнася до следното – Госпожо председател, разгледах доклада, защото той е много важен. И предложих изменения, във връзка с компетентните органи по тълкуване на правото. В случая говорим за приложимото право към съдебни спорове. Внесох изменение, нещо на което ще се върна малко по-късно. Трябва да признаем, че в общи линии работниците са добре защитени от съществуващите правила. Защитени са техните интереси спрямо работодателя. Но това, на което искам да се спра, е следното. По сега действащото законодателство, е възможно работника да бъде подведен под отговорност в съда на държавата, в която живее. Това означава, че ако има съдебен спор, например някой холандец, който работи в Германия, то това означава, че работника може да бъде подведен под съдебна отговорност в Холандия, дори и той да работи в Германия. Това означава, че холандския съдя в Холандия ще трябва да използва немското право като приложимо. Тоест, ситуацията доста се осложнява. Госпожо председател, струва ми се, че за синдикатите и за работодателите, които искат да упражняват своите права, е необходимо да се запознаят с техните права по-настоящем. Защото може да се стигне до ситуация, в която съдията ще трябва да приложи право на чужда държава. Затова в това отношение е необходимо да се даде възможност на съда по установяване на работника да бъде компетентен. Считам, че по този начин ще се подобри законораздаването. И това е целта на изменението, което се предлага. Това е целта на становището на нашата комисия. Обсъдих нещата с докладчика в комисията по правосъдие, но ми е любопитно да чуя и вашето мнение. Благодаря, госпожа Ригна. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Омен Ройтен, поздравявам ви за вашия труд. Темата наистина е доста по-интересна, отколкото изглежда на пръв поглед. Нека да се върна най-напред на началото на тази инициатива, след което ще отговори на госпожа Ройтен. След Брюксел 1 установихме, че Има а, доста области, които представляват интерес за работодателите и работниците. И ще ви дам пример. след Бруксел 1 всички решихме, че трябва да бъдем малко по-предпазливи и аз изли... реших да изляза от първоначалната законодателна рамка. Какво искам да кажа? В различни области има проблем с правосъдието. И много трудностите, на които се натъкваме, са изключени от законодателството. Намираме се в Европа в рамките на вътрешния пазар. Този вътрешен пазар, за да функционира, са ни необходими съдилищата. А за да има правосъдие, трябва да има и уреждане на отношенията между работодатели и работници работника може да упражнява своята дейност в страна А, предприятието може да има филиал в страна Б, така че нещата непрекъснато се осложняват. Не трябва да забравяме, че Вътрешния пазар не трябва да служи за търсенето на най-благоприятна съдебна система. Не трябва да забравяме, че трябва да защитим и най-слабите. А най-слабите, по правило, са работниците. И в други случаи защитаваме най-слабите, например потребителите. Тук не трябва да имаме изключение. Ще ви дам пример. През 2004 година имахме случката с Катар Airline в Дания. Беше сезиран шведски съд. Той трябваше да прилага датското право в контекста на Рим 2. Днес обаче шведският съд ще трябва да приложи шведското право. И от тук възниква трудността пред съдилищата, защото съдилищата не трябва да познават само законодателството на държавата членка, в която се намират, Например, немското право в Германия, френското право във Франция и така нататък. Съдилищата трябва да познават и е, чуждите законодателства. И оттам произлиза цялата трудност. Всяка държава си има и своята специфика в областта на трудовото право. Така че материята наистина е доста сложна и деликатна. Законодателствата на държавите членки се различават. Ето защо е необходимо да гарантираме справедливост и правосъдие, като вземем правилното решение. Затова Водена от тази идея, реших да изготвя доклад по собствена инициатива. Разгледала съм и а, ситуацията на работодателите и по-специално случаите, в които е трудно да се установи къде е мястото на упражняване на труд. Много често може да възникне подобен проблем. Например, в транспортния сектор. Депото се намира в една държава, камиона е във втора, а шофьора в трета. Освен това, шофьорът и камиона може да отидат в четвърта държава. Нека да ви кажа, госпожо докладчик, къде е според мен проблема. Разбира се, при трансграничните работници, връзката на тези работници с съответните държави е видна. Тези работници пътуват ежедневно между двете държави. Така, например, може да имаме работник, който живее в държава А и упражнява трудова дейност в държава Б. Този работник може да бъде подведен под съдебна отговорност само в държавата на установяване на работодателя, а това, по мое мнение, противоречи на принципа за защита на по-слабата страна. Това е принцип, който е разписан в международното право и който фигурира и в Брюксел 1. Надявам се, че правилно съм разбрала това, което вие казахте. Първоначално си мислех, че може би има нещо, което не разбирам. Вие какво говорихте за този триъгълник? Държава А, седалище в държава Б и работник, който упражнява трудова дейност в държава С или може би говорихте за, само за две държави, а не за три? Така или иначе, необходимо е мястото на установяване на работника трябва да се счита държавата, в която той живее. Именно там трябва да бъде той подведен под съдебна отговорност. Това е и решението на Брюксел 1. Затова трябва да се придържаме към това решение. Така или иначе, всеки работник предпочита да бъде изправен пред съда на собствената си държава, защото разбира нейния език. Благодаря. Благодаря ви. Радвам се, че водим тази дискусия. Бих искала един служител, който живее в Австрия и е нет от германска компания, Бихме искали този служител да има възможността в случай на спор с е, германския сръбододател да има възможността да започне производ, съдебно производство в Германия. Защо искам това? Защото ако австрийският служител иска да започне съдебно производство срещу германския съпродател и го направи в австрийски съд, то в този случай германският Австрийския съд трябва да вземе решение съгласно германското право, което е приложимото право за работодателя. И по този начин австрийският е, работник се оказва по-слабата страна. Именно това бих искала да променя, защото знам за много случаи, в, кой, в които тази система не работи ефикасно. Смятам, че ако Германия е страната, в която е седалището на работодателя, то ще бъде по-добре, ако съдебното производство се води в тази държава, в Германия. Това е моята идея. Ich kann Ihnen nur versichern, ich werde mir das noch sehr genau anschauen, Hab jedenfalls трябва много внимателно да разгледам това предложение, но поне към момента има много сериозни съмнения. Ще трябва да разгледам още няколко примера и то по-внимателно. Това, което мога да кажа за момента. Благодаря ви и сега давам думата на комисията госпожа Вандер Кяркехофен. Тук ли е тя? Моля, заповядайте, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Аз се казвам Евлина Марките и замествам колегата, която нямаше възможност да присъства. Най-напред бих искала да благодаря на докладчика на Европейския парламент за това, че разглежда въпроса за юрисдикцията и компетентната юрисдикция. Искам да припомня, че правата на служителите вече беше засегната в регламента Брюксел 1 и а, с преразгледният регламент Брюксел 1 се засилват правата на работника. Той вече има възможността да започва съдебни производства срещу повече от един работодател. както и възможността да сезира Европейски съд, ако водателят му е със извън Европейския съюз. Това вече за нас е много съществен напредък. Знаем, че Европейския парламент иска допълнителни изменения, особено по отношение на споровете, свързани с а, а, стачки, и нееднократно сме разглеждали този въпрос при преразглеждането на регламента Брюксел 1. Като ви осъдомихме и по това време, консултациите ни, изготвени в процеса на подготовка на преразгледният регламент Брюксел 1, ни показаха нужда от промяна на правилата по отношение на компетентността освен измененията, които тук ще споменах. А сега относно конкретното предложение, направено от докладчика да се даде нова изключителна компетентност в придадени условия. Имаме известни съмнения. Разгледахме предложението и се питаме дали едно подобно правило няма да ограничи правото до а, правосъдие на работниците, защото съгла... съгласно настоящият регламент Брюксел 1, работникът има възможност да избира между държавата членка, където е седалището на работодателят му и а, държавата членка, където принципно работникът извършва своята дейност. А предложението на докладчика на практик слага край на този възможност за избор на работника. Настоящия аргумент също така гарантира, че съдебни процеси се водят срещу работниците в държавата членка на работника, а не в държавата членка, където се седалището на работодателя. С предложената промяна на докладчика работниците ще бъдат принудени да се защитават пред чуждестранен съд, а именно съда на държавата член, където се седалището на работодателя. Така че действително имаме известни е, съмнения дали в резултат на направеното докладчик предложение няма да се намали и да се ограничи правото на защита на работника в сравнение с разписаното в момента в регламент Брюксел. Но пак казвам, ще разгледаме още веднъж подробно това предложение. Благодаря ви. Благодаря. Още един колега иска думата. Моля, заповядайте. Госпожа Орис. Благодаря ви, че ми дадохте думата. При предишните ни обсъждания госпожа Омирукен и госпожа Регна ни обясниха колко е важно да разгледаме този въпрос. Целта е съвсем ясна. Целта ни, разбира се, е да защитим работниците, които са по-слабата страна при трудовите отношения. И трите експерта подчертаха този факт. Едновременно с това трябва да правим последователност в законотворчеството, Разбира се, трудовото право е много чувствителен въпрос тук в Европейския парламент, тъй като влиянието на Европейския съюз в областта на другото право е доста ограничено. Това обаче не значи, че не бива да се занимаваме с този въпрос. Съществуват проблеми, съществува и воля за доизясняване на ситуацията. Има също така и воля да се улесни достъпът до правосъдие на, заработниците и служителите. И ние в групата на либералите споделяме тази цел и ще внесем нашите изменения към проекта доклада. Благодаря ви. Благодаря. Госпожо Оймен, Омен Ройтен, искате ли отново думата? het eh, eh, voorstel wat ik heb gedaan eh, is natuurlijk ter discussie. Daar. Разбира се, ще обсъдим въпроса, включително и с докладчиците в сянка. Чух какво каза комисията и бих искала да ви кажа следното. Опитвам се да осигуря по-добри права за работниците, които искат да подведат под съдебна отговорност техните работодатели. Ако холандския работник иска да осъди немския работодател, по-настоящем това може да се направи само в холандски съд. А на мен ми се струва, че би било по-добре, ако това може да се случи в немски съд. Защо? Защото холандския съдия не може да се произнася върху немското законодателство и именно тук се крие проблема и именно него исках да реша. Измени, е, приехме изменения в това отношение, обсъдихме го неколкократно. И ми се струва, че това е най-добрият начин да защитим интересите на по-слабата страна. Ако постъпите другояче, не може да се сигурни, че ще постигнете този резултат. Благодаря, казва председателката, значи дискусиите продължават. 14 июни на обяд е последния срок за внасяне на изменения с електронен подпис, а ще гласуваме в комисията през септември. Следващата точка в дневния ред е трансграничното колективно договаряне и транснационалния социален диалог. 144 а, изменения постъпиха по доклада на Хендел. Нека да чуем докладчика сега. Е Благодаря ви. Както посочва заглавието, става въпрос за трансгранично колективно договаряне, транснационален социален диалог. Бих искала да посоча, че заглавието не е случайно избрано. А, когато беше посочена темата, никой не се чувстваше особено голям специалист и тогава аз се нагърбих, защото имам известен опит с международни колективно договаряне. тук се занимаваме с трудовите правоотношения и първите консултации при колективно договаряне. Установихме, че е много важно трудовото договаряне и колективните трудови договори да бъдат поставени в много точни рамки, да отговарят на нормите на трудовото право. Това въжи за всички видове договори. В измененията има е, и някои е, политически аспекти. Разбира се, в документа не може да обхванем всички аспекти на трансграничния е, диалог. Целта е да из... с доклада да внесем по-скоро принос и не да бъдем контрапродуктивни. не искам да оставате впечатлението, че прокарваме някакви комунистически идеи. Съвсем не е така. Ако анализирате документа на комисията по темата, е публикуван съвсем скоро, ще установите, че нашия доклад се вписва в контекста на този доклад на комисията своя доклад комисията счита, че през последните десетилетия, че, особено след годините след 2010 година, е настъпило много бързо развитие. Подписани са 290 колективни договора а, в Европейския съюз. Говорихме тази сутрин и за командироването на работниците. И тъй като броя на засегнатите лица е много голям, комисията смята, че колективните договори обхващат милиони хора. От различните изменения се вижда, че няма кой знае колко сериозни спорни проблеми. но, а, при подпис, при колективното договаряне са възниквали проблеми, има проблеми с правния статут на трансграничните предприятия, варирането на нормите от една страна в друга и липсата на правна яснота, на правна сигурност, за да могат да се избегнат евентуалните трудови спорове. Аз а, е, се консултирах с докладчиците в Сянка и смятам, че ще можем да постигнем компромис по различните изменения. Целта е да се координира политиката в областта на трудовите възнаграждения, макроекономическите мерки, така че не трябва да изпускате от очи контекста, необходимостта от правна рамка за трансграничното колективно договаряне. Необходима е, е, е една рамка, в която да преговарят социалните партньори, но и рамка, коя, която да, да задава е, е, е, съдебното и извън съдебното решаване на спорове. По принцип това са въпроси, е, които е, ще решат е, самите социални партньори, каква рамка биха предпочели. Има една поредица изменения на зелените, които, в които се настоява за засилване на социалния диалог. Това е една отделна глава от документа. Но ние с докладчиците в Сянка намерихме начин да интегрираме всички тези изменения. Говорихме и за альтернативните клаузи. Има редица изменения, в които те се споменават. в този работен документ Смятам, че една подобна клауза няма да противоречи на подписването на колективни трудови договори. Някои от колегите повдигнаха въпроса за съдебно и извънсъдебно решаване на споровете. Надявам се, че заедно с докладчиците Сянка ще намерим компромисно решение. Последната глава от документа е посветена на съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Доколкото усещам, има няколко изменения, които са против включването на тази тема, но се надявам и тук да намерим а, компромис. Следващата седмица вече трябва да излезем с готово предложение. Трябва да спомена и проблема с превода на измененията. Тук се нуждаем от ценната помощ на съвета. Всъщност, тук става въпрос за терминологични нюанси. Е, терминът е, колективни трудови договори, както на български, agreement на английски, конвенцион на френски и така нататък. Така че може би ще трябва да има някаква координация с преводачите, за да имаме наистина един смислен текст. Ще продължим дискусиите и се надявам да постигнем добър резултат. Благодаря ви за вниманието. Next, uh, Благодаря ви, господин Ори. Е, благодаря, госпожо председател. Напред бих искал да благодаря на господин Хендел за доклада и да го поздравя. Бих искал да ви уверя, че в качеството си на докладчик в Сянка съм готов да а, дискутираме а, текста с цел да го подобрим допълнително. Позволете ми да изведа на преден план няколко аспекта, които не са от съществено значение, но същевременно биха били от полза – правната рамка за транснационалните споразумения, например. В точка 6 се говори за европейските асоциации за свободна търговия и се описват различните процедури. Считаме, че е необходимо да се изясни кой и какво ще преговаря. Т.е. Федерацията на европейските синдикати не е достатъчна препратка. Необходимо е да се упоменат и другите организации. Има цяла поредица от партньори, които трябва да бъдат включени в тези дискусии. По точка 7 считаме, че в момента текста е доста императивен. Необходимо е малко да го смекчим. По точка 8 също както много от колегите, така и аз съм на мнение, че се нуждаем от процедури по решаването на споровете. Господин Хендъл предлага механизми и процедури, които вече съществуват в настоящата рамка, така че не трябва отново да преоткриваме колелото. Не съм съгласен с параграф 10 във всяко едно отношение, съм против. Считам, че споровете в областта на трудовото право се уреждат по смисъла на националното законодателство. Затова считаме, че този параграф е в разрез с европейското законодателство може да се стигне и до съда в Люксембург, ако оставим този текст, така че е по-добре да го заличим. Малко по-рано обсъдихме този момент, но след това решихме да не казваме, съдиите са приканени да участват в дискусии и така нататък и така нататък. Бихме могли обаче да поканим съдиите и да ги попитаме какво е тяхното мнение. Те са тези, които прилагат правото на практика при решаването на съдебните спорове и правят това ежедневно. И накрая по точка 12. В момента има няколко предложения във връзка с петиция, която е изпратена и на Европейския съд. Тази сутрин обсъждахме въпроса за командироването и на работници. И в този контекст упоменахме препратката, която правим и тук. Аз считам, че тя е неуместна. Правилният форум за дискусии на въпроса е а, в момента, в който обсъждаме командироването на работници. Това, което ви предлагам, е просто да заличим този параграф. Оставам на разположение на господин Хендъл, за да работим заедно. Просто исках да изразя готовност за сътрудничество. Благодаря. Благодаря ви, господин Кройцман, сега. Благодаря, госпожо председател. Опитваме се да постигнем някакъв напредък. Знаем, че в Германия има доброто желание да се стимулират комитетите в предприятията, но целта сега е да уредим нещата на европейско равнище. Вече имаме много добри инициативи и сега се опитваме да внедрим системата в страни, където няма такава система. т.е. да се наложи трудовото право. Трябва да видим кои са правомощите на държавите членки и кое може да бъде свършено на европейско равнище. можем също така да гарантираме по-добър обмен на информация, по-тясно сътрудничество, което ще подобри условията за работниците. Така че мисля, че има хляб на европейско равнище, има какво да се направи още. Опитваме се в момента да изнесем участието на работниците за вземането на решение. Верно е, че това не е толкова лесно, защото всяка страна си има свои традиции. Знаете, че когато има криза, се закриват работни вета в БСФ 20 000 работни места бяха закрити. И това обаче с съгласието на синдикатите в фирмата. за да може да се запази конкурентоспособността на предприятията. Тук е, не става въпрос за уволнение само на служители, а и на синдикални представители. Така че държавите, в които не съществуват такива права за работниците, могат да се предвидят мерки, където да се подобри социалния диалог. Трябва да бъдат включени, разбира се, социалните партньори. Но опитваме се в момента да уредим трансграничното социално договаряне. Германия, съседство с е, Елзас, Франция, можем да работим. Много често нещата спират просто до границата. Винаги синдикатите могат да се споразумеят с работническите комитети. Разбира се, тук има ред въпроси, които са от правомощията на държавите членки. Ние даваме нашето становище, но всички въпроси, свързани с социалните партньори и с трудовото право са национална компетентност, национално правомощие. Да, се, имаме някаква възможност за действие, можем до някъде да подобрим нещата, но как конкретно ще е, стане това на практика и ако дали е, ще има ефект, трябва да видим. Както обичайно работим сътрудничество, но трябва да спазваме правните изисквания. Благодаря. Томас Ман. Thank you, Mrs. Chair. Um, <laughs> I'm not... Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че не съм толкова песимистично настроена. Струва ми се, че доклада идва съвсем на време и е необходимо да проведем задълбочена дискусия. Същината на този е, доклад е добре обобщена в е, предложение за изменение 27, където се казва, че е, тук от една страна говорим за предприятията, които са с международно измерение от една страна и от друга страна работниците. Защитаваме техните интереси и за това трябва да работим заедно с синдикатите, за да може те да бъдат по-добре представени и да осъществят координация на европейско равнище. Надявам се, че този доклад ще изведе дискусията още по-напред. Езика, използван в параграф 2, трябва да бъде допълнително засилен. Ако се нуждаем от правна рамка за бизнес споразуменията на транснационално равнище, трябва да направим това веднага. Нещата са достатъчно сложни, така че нека да не забавяме допълнително дискусията, да я започнем още сега. Господин Лудвингсън предложи изменения 141, 142 и 143 изменения, които по мое мнение са много добри, те са необходими. Там се подчертава а, значението на засилването на ролята на социалните партньори в европейския семестър. Те трябва да бъдат включени в работата ни. Необходимо е да бъдем и малко по-конкретни за постигането на целта. Това можем да го направим, когато обсъждаме компромисните предложения. Доклада е съвсем навременен, както казах, защото Европейския съвет обсъжда социалното измерение също така. Тук можем да впишем искането на парламента за по-значителна роля на социалните партньори в контекста на економическото управление. Трябва отново и отново да поставяме акцента върху факта, че възнагражденията се регулират на национално равнище. Те са обвързани с економиката, и с много а, други а, неща, така че наистина трябва да напомним това. Нека да помислим за начина по който да се справим и с дисбаланса по социално отговорен начин. Ако изпуснем тази възможност, ние просто ще останем на страна и ще оставим дебата на комисията и на, парла... и на съвета. Благодаря, казва председателката Томас Ман. Очаквах а, този доклад а, с различните позиции, които фигурират в него а, и последващата дискусия. А, докладчик а, излякал гледните точки от различните дискусии. А, чух от а, Чаба Урич, че е, той много държи на баланса между интересите на работодателите и работниците, за да могат бързо да постигнат споразумение. Смятам, че ще намерим решение. Трябва правната рамка да бъде доброволна, не задължителна. Ти спомена, че е трябва да зачитаме независимостта на социалните партньори. Радвам се, че зелените са наблегнали на този аспект в редица изменения. А, говорим за необходимостта да се засили социалния диалог, но това не винаги е лесно. В някои случаи това не, не дава резултати. За да бъде укрепен на социалния диалог, нещо важно. Трябва. Трябва да се вземат съответните мерки. Има две изменения, които са доста различни, 118 и 119. Мисля, че те могат малко да се нюансират и ще се опитам да направя предложение, за да можем да напреднем. Господин Кройцман спомена случая с БСФ. Знаем как стават нещата. Едно предприятие е, се, започва да се сблъсква с проблеми в дадена страна и се опитва да реши проблемите за да не пострада от конкуренцията и е необходимо да постигне, да вземе решение с консенсус, да постигне съгласието на работещите. Съгласен съм, че е, в някои държави членки се е, предвижда съвместно вземане на решение, съвместно носене на отговорност за решенията. но не трябва всеки да си дърпа чергата към националното си законодателство, така че мисля, че най-доброто ще бъде да се намерят компромиси, които да намерят точния баланс между интересите на работодатели и работници. Шанлой Котини може да дадете по-напред. Има ли... Има още един оратор, който се е заявил. Други желаящи? искам да ви кажа, че не можем да имаме над 6, 16 език. Чух ви, чух ви. ще повторя, тази сутрин нямаше финландски, след обед няма гръцки, тази зала има 16 езика, продължава да няма финландски. Съжалявам, в тази зала положението е такова. Така че, в зависимост от членовете, постоянните членове, титу, титуляри, ако има трима немци и един финландец, има немски, а не финландски. Съжалявам, ще обясня това на, на следващия председателски съвет. Господин Лудвикс. Колеги, предвидено е гласуване, по което вече сме закъснели. Мога да върна темата. Господин Ори, какво? Необходимо ли? Дайде, добре, кажете. Igen, elnök asszony, mert az el, elvi kérdés. Én azt gondolom, hogy minden... Въпрос на принцип е. Всеки член има правото да говори на майчиния си език. Така че не е нужно да ни обяснявате а, защо в тази зала няма необходимата инфраструктура, която да ни позволи това. Ние не очакваме да ни го обясните, а да се борите за това наше право да говорим на майчиния ни език. Въпрос е принципен. Уважаеми колеги, това е решение на бюрото. Аз а, искам да оспорвам решенията на бюрото, но а, но това, което мога да направя, може да говорите на майчиния си език, на ниво комисия и пленарни заседания, а, с оглед на съответната а, инфраструктура и залата. Съжалявам наистина, аз съм привилегирована, защото мога да говоря на майчиния език. Сега да чум господин Лудвингсън. Tack för ordet. Efter vår diskussion förra utskottsmötet så var det ganska väntat. Благодаря ви. Добре. Проведохме разискване на последното заседание на нашата комисия. И смятах, че след предишното заседание няма да им, смятах, че няма да има подобни изменения във всички посоки. Смятам, че подобни трансгранични споразумени би трябвало да допълват националните. Важно е обаче да не забравяме как се водят преговорите и кой взима решенията. Не ги взимаме ние тук, в а, Европейски парламент. Разбира се, ние можем да изградим някаква структура, която социалните партньори могат да изберат да използват или не, но няма как да ги принудим да използват изготвена от нас структура или да им кажем каква структура да използват и каква не. Всяка държава членка има собствена система за договаряне на колективните трудови договори и не смятам, че сме в правото си да претендираме, че ще изготвим една система, която да се адаптира към, систем... към всяка съществуваща структура и да влезе в сила след броени дни. По този начин единственото, което ще постигнем е да ограничим синдикалната представеност на работниците. Освен това трябва да бъдем много внимателни, защото тук навлизаме в област на компетентност на държавите членки. Трябва да съблюдаваме и за равенството между а, социални и економически интереси и свободи. Съжалявам, че се налага да обсъждаме тези въпроси, тъй като те попадат в правомощията на държавите членки, а не на Европейския съюз. Европейската комисия отправи препоръки в тази област, но честно казано съм съгласен с някои от отправените критики. Не смятам, че е важно за нас да изготвяме доклад за макроекономическите дисбаланси. Разбирам всъщност, че някои държави членки може би искат е, альтернативна система. наскоро приятите решения, съдебни решения в областта на трудовото право създават някои проблеми. В крайна сметка, може би ще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 още по-голямо объркване, ако продължават подобни съдебни решения. Според нас трябва да се вземат мерки и да се подобри законодателството в социалната област, преди да се създават някакви нови съдебни органи. Аз съм против създаването на нови съдебни органи в областта на трудовото право. Мисля, че те са ненужни, докато не се подобри социалният диалог и докато заинтересованите страни не са използвали максимално всички налични структури преговори, за воден преговори, но като цяло ми се струва, че е, доклада се движи в първата посока. Благодаря ви и дам думата на докладчика Томас Хендел. Благодаря ви, е, госпожо председател. Бих искал да отговоря с няколко думи на направените коментари. Благодаря на колегите за техният принос. Разбирам казаното под точка 7. Явно, че съм засегнал много чувствителен въпрос тук, но все пак може би ще успеем да постигнем някакъв компромис. Смятам също така, че трябва да обсъдим предложението за провеждане на изслушване относно европейската компетентност с цел избягване на конфликт на компетентност. Не съм съгласен с твърдението, че разглеждаме нещата прекалено хипотетично. Смятам, че разглеждаме случващото се на практика. По коментара на колегата Кройцман, вярно е, че имаме известен опит, че той всъщност има достатъчно опит в колективното договаряне Вярно че ние в Германия имаме нашият опит и бихме искали да го споделим, но тук говорим за съвместно отговорност. Тук целта е всички социални партньори да вземат участие в структурата след което вече ще минем на втория етап, т.е. разрешаването на конфликтите. Можем да водим разискване по тази тема, но ми се струва, че е по-добре е да оставим тази дискусия за по-късно. Колегата Корнели Сен повдигна въпросата за симетрията. Получихме също така и още едно предложение от колегата след това по направено вече предложение. Аз смятам, че би било уместно да направим една препоръка към Европейската комисия. И мога да се заема с тази задача, но не съм убеден, че това е най-уместната подход за насърчаване на диалогът. Мисля, че това е нещо, което само може да се реши с процеса на работа. По изменение 118 119 радвам се, че има някакъв напредък. Надявам се тези изменения, внесени от мен, да се окажат добра основа за постигане на компромисни изменения. Държа да припомня, че Настоящия текст е плод на многогодишна работа на преговора и с всички заинтересовани европейски е, страни и европейските институции. Сигурен съм, че докладът ще бъде много интересен предвид огромните разлики, които съществуват между различните законодателни системи на държавите членки. Това е което имам да кажа за момента. Благодаря ви. Благодаря. Ще разгледаме компромисните изменения на 19 юни и ще, ще гласуваме доклада на 20 юни. Предвид на предното време, с вас ще е позволение ви предлагам да преминем право към точка 15, след което ще преминем към точка 16, тъй като знам, че членовете на комисията с пълно право бих предпочели да спазваме часовете определени за гласуване. Voilà. Alors, euh, simplement par rapport à la discussion que nous avons eue ce matin, euh, je voudrais indiquer deux choses. Дискусията, която проведохме е, сутринта, държа да подчертая две неща. Първо има нова редакция по компромис С, чрез който може да се въведе комп... устно изменение. Компромис С се ползва в подкрепата на три политически групи. За сметка на това, противно това, което казах на господин Дебакер, мисля, че той ме беше помолил да подкрепя неговите изменения 56, 57 и 58, но тъй като той не подкрепя параграф 28 на оригиналната текст на резолюцията, Извинете, поправя се председател, като обърках се, това е по досието за утре. Тук говорим за регионалната политика, така че извинете за объркването. It never happens to you? no, no, I had feeling I was wrong. I said, well, well, where is that? Compromis B, soutenu par deux groupes. Qui est pour? Компромис Б за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 7 и 8 падат. Параграф 1. Изменение 9. Има предложение за устно изменение. Има ли възражение срещу изменение? Кой е за изменение 9 с устното изменение? Против? Въздържали се? Приема се. И така стигаме до изменение 10. За? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 2. Изменение 11 на Елизабет Шродър. За, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 2. Изменение 12 пада. Гласуваме компромис изменение С с устно изменение. Три групи подкрепят компромис изменение за, против, въздържали се, приема се. Параграф 3, изменение 5, за, против, въздържали се, отхвърля се. Ма, отхвърлихме го, трябва да се радвате. Аз нямам нищо против да проверим, но ви спечелихте, така че би трябвало да ви се хареса резултата. Благодаря, че подчертахте факта, че моето изменение беше отхвърлено. Параграф 4. Изменение 6 на Елизабет Шрълдър. За, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 4. Изменение 17. За, против, въздържали се, приема се параграф 4, изменение 18, същите автори, има и устно изменение, внесено от НП. Има ли възражение на, на устното изменение? Не. Гласуваме изменението за, против, въздържали се, приема се. Параграф 5, изменение 19, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 15, изменение 20 с устно изменение. Има ли възражение на устното изменение? Не. В такъв случай гласуваме изменение 20. За против възражали се. Приема се. Изменение 21. На същите автори. Разделно гласуване първа част. Гласуваме. Без думите, цитирам, believe that for less developed regions и т.н. Кой е за? Измени 21, първа част. За. Против. Въздържали се. Мисля, че първата част е приятен, но нека да проверим. Tout le monde a pu voter Le vote est clos. Всички гласуваха. Прекратете гласуването. 23 за, 14 против, 3 въздържали се. Първата част се приема. Гласувам част от текста на изменение 21 за, против, въздържали се. Приема се. Параграф 17, изменение 22 на Лизбет Шротер за, против, въздържали се. Приема се. Параграф 17, изменение 23 за, против, въздържали се. Приема се. Моля да проверите. Гласуваме по изменение 23. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 13 за, 27 против. Обърках се. Благодаря ви, че така добре следите гласуването, господин заместник председател. 24 се приема. Изменение 25 на същият автор за против въздържали се, отхвърля се. Изменение 26 за против въздържали се, приема се. Изменение 27 за против въздържали се. Нека да проверим. Електронно гласуване по изменение 27. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 22 за, 18 против. Приема се. Изменение 1 на Лизбет Шлатър за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 2 на Елизабет Шротер за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. По съображение F, е, компромисно изменение А, внесено от две политически групи, за, против, въздържали се, приема се. По съображение Г, изменение 5, за, против, въздържали се, отхвърля се. И съображение Ж, изменение 6, за, против, въздържали се, отхвърля се. Предлагам да проверим електронно окончателното гласуване по становището. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Има един член на НП в повече. Господин Юрий, оставям ви да изберете. Готово. Можем да прекратим гласуването. 36 гласа за, 1 против, 3 въздържали се. Становището ще бъде предадено на Комисията по регионални по регионално развитие, която ще има прави нашето становище при гласуването си утре. И така стигаме до точка 16. Давам думата на колегата Кинга Гюнт за проекто Становището към Комисията по културни въпроси и образование, пак становището на тема преосмислене на образованието. Изготвям становище. Госпожо докладчик, имате думата, за да ни представите 99-те изменения, внесени по вашият проект доклад. Thank you very much. Uh, it is... Благодаря ви. Наистина, изготвяме становище за комисията по културни въпроси. И от самото начало се опитваме да разграничим нашата компетентност от компетентността на Комисията по култура и образование. Поставихме акцента върху социалното приобщаване и социалната интеграция от една страна и от друга страна върху трансверсалните умения и конкретните свързани с пазара на труда умения като съдържание на образователните програми. Както казахте, бяха внесени 99 изменения от различни колеги и се опитах да ги обединя по групи. Редици изменения са свързани с катастрофалното положение на младите хора, високото ниво на младежка безработица. Няма никакъв проблем да включим този, тези изменения в текста, ще намерим компромис под тях. Също така редица колеги подкрепят увеличаване на инвестициите в образование от страна на държавите членки, въпреки финансовите трудности и въпреки последиците от кризата. Ще се опитаме много ясно да включим този въпрос. Има и някои изменения, които са свързани с учебните програми и с приоритета в образователната система. И мисля, че тук трябва да внимаваме, тъй като не бива да надхвърляме компетентността си. Трябва да се придържаме към изменения, които да са приемливи за Комисията по култура и които да са в рамките на нашата правомощия има много изменения, които съвпадат, които отговарят на нашите правомощия като например най-оправданите социални групи и как те могат да бъдат приобщени към образователната система, за да могат по-късно да навлязат и на пазара на труда. Споменавате също така учениците с специални нужди, учениците с увреждания и т.н. нататък. Някои изменения се опитват да дават препоръки за студентските кредити и другите форми на финансиране на образованието. Някои други колеги също така споменават до по-доброто сътрудничество между образователните институции, социалните партньори, предприятията и представители на младите хора. Ще се опитаме възможно най-скоро да изготвим компромисните изменения. Ще ги разгледаме на 19 юни и ще гласуваме текста на 20 юни, тук в нашата комисия. Планирали сме среща на докладчите в Сянка на 4 юни. На нея ще обсъдим евентуалните компромисни изменения а Комисията по култура и образование ще гласува доклада на 17 септември след лятната вакансия. Това е графика към момента. Благодаря ви за вниманието. Е, мерси pour le е, либерал, мадам е, Хуисменова. Мерси, мадам Madame президент. Présidente. Tout d'abord, félicitations председател. Позволете да поздравя докладчика за основния текст. От името на нашата гледна точка искам да изложа някои идеи, които бихте могли да вземете под внимание. Първо, по трета точка е, различните потребности на е, студентите и социални уязвимите групи. Предлагаме да текста да се съкрати да се остави е, текста като най-обща формулировка, без да се изброяват отделните категории, като хората с увреждания. Е, друго предложение е свързано с включването на НПО във връзка с измерването на процента на отказване или на прекратяване на учебния процес на училище. Както и оценката на някакви нежелателни намеси в образованието на децата, обикновено процес, който се направлява от родителите. Смятам, че другите за изменения подобряват становището и ще ги подкрепим. Благодаря, Данута Ясловецка. Благодаря ви. Искам да благодаря на госпожа Гонц за подготовката на становището и да и обърна внимание, че да, думата подготовка трябва да се замени с квалификация в точка трета, за да се отчетат всички квалификационни знания и умения, които се придобиват след приключване на официалния учебен цикъл и бих отишла дори и по-далеч, бих казала, че знанията знания е добър термин. Точно по това се е, един работодател решава да назначи млад човек е, и това му помага в кариерата. Искам да подчертая, че не трябва учебната система да е изолирана от економическата действителност и от пазара на труда. Трябва да има непрекъснат диалог между учебните заведения и организациите на пазара на труда, за да може да има е, по-добро напасване между търсенето и предлагането на работа. Благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат? Емрих Стол. Благодаря, госпожо председател. Поздравления за докладчика. Наистина считам, че докладът е изключително важен. Приветствам много от измененията и по-специално тези, в които се призовава за признаването на ранното обучение. Знаем какви са препоръките в това отношение, но ми се струва, че признаването на ранното обучение, на формалното и неформалното обучение могат само да засилят приоритетите в обучението. Това, което е важно в този доклад е, че ще се определи пътя на учениците по а, скалата на обучението, което ще доведе и до по-малко проценти напускане на училището. Поставя се и силен акцент не само върху стажовете, но и върху качествените а, стажове. Това е дискусия, която водихме и тази сутрин. Качествените стажове трябва да доведат до по-висока квалификация. И в тях трябва да се включат както работодателите, така и социалните партньори. Благодаря ви, казва председателката. Има ли някой друг, който иска да вземе думата? Комисията иска ли? Не. Добре, в такъв случай давам думата на Госпожа Кунген. Благодаря ви, госпожо председател. Ще имаме заседание с докладчиците в Сянка. Ще обсъдим с тях и някои от най-важните моменти по доклада. Например, винаги, когато говорим за уязвими лица, се питаме дали трябва да включим списък на всички тях или да включим само някой от тях. Мога да проявя гъвкавост и да приема всякакви предложения за решение. Раното напускане на училище също е един от проблемите. А, това е една от целите, разписана в Европа 2020. Струва ми се, че трябва да се подобри атмосферата в училище, за да се предотврати ранното му напускане. Мисля, че повече или по-малко сме съгласни с понятието, което се използва, въпреки че подхода може да бъде различен. Относно разграничението между квалификации и а, знание, както и връзката между тези два термина. Според мен всичко опира до компетенциите. Вече сме обсъждали тези изменения и госпожа а, Неведалова е а, отговорна в Комисията по културата за този доклад. И ми се струва, че трябва да приемем термин, който да бъде подкрепен и в Комисията по културни въпроси. За това трябва да помисли внимателно. Да помисли внимателно какви са правомощията на нашата комисия, какви са правомощията на Комисията по културата. Ние нямаме ясни правомощия в това отношение. Затова трябва да помислим как да се справим с проблема. Напълно съм съгласна с казаното от вас, а именно, че не може да се разглежда обучението отделно от необходимостта от координация. Разбира се, че всички други области имат връзка с образованието и обучението. Относно формалното и неформалното обучение и неговото последващо признаване – да, струва ми се, че е важно за всички комисии, всички хора, които придобиват знания и опит в неформалните форуми, да получат признание за този опит. Трябва да помислим как по-точно да включим и този аспект в доклада. В Разбира се, обучението и образованието са по-скоро в правомощията на Комисията по култура и образование, но както казах, ще помислим. Благодаря на всички за коментара. Опитваме се да изготвим доклад, който да има някаква добавена стойност и да бъде полезен за Комисията по култура. Благодаря ви. С това приключваме тази точка от дневния ред. Ще гласуваме утре. Не. Е, ще разгледаме компромисните изменения на 19 всъщност, а ще гласуваме на 20 юни. С това стигаме до точка 17 от дневния ред. Разбирам, че е, докладчик е, господин Дойч не може да присъства. Господин Ори ще го замести. des produits et services des pays tiers au marché intérieur. Достъп на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и определяне на процедури за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави. Господин Даниел Каспари е докладчик в комисията Инта. На този етап трябва да разгледаме 40-те изменения. Заместник докладчика има думата. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Наистина, господин Дойч не може да присъства по основателни причини. Едно щастливо събитие в неговото а, семейство – поради което не може да присъства. Бих искал да повторя това, което той каза малко по-рано във връзка с доклада, а именно много региони в света защитават твърдо своите пазари и те не винаги отварят пазара за някой от конкурентите. Това е основание за комисията да преразгледа достъпа до пазари и въпроса за обществените поръчки. Водещата комисия, както упоменахте вие, госпожо председател, е Инта. Имаше пръв обмен на мнения през ноември, беше проведено и изслушване. Най-вероятно проекто доклада ще бъде изготвен през септември, като на пленарно ще се гледа през януари. Тамас Дойч трябва да изготви становището в рамките на нашата комисия. услуги в областта на здравеопазването и така нататък. Внесени са много изменения с оглед оценката на социалните последици. Необходимо е да се борим също така и с структурната безработица, като господин Дойч счита, че в акцента, в извинете текста трябва да бъде поставен допълнителен акцент върху този аспект. Крайният срок на измененията беше 19 април. 33 изменения бяха внесени от колегите. Томас Хендъл, Фредерик Дарден и други колеги внесоха изменения. Имаше изменения във връзка с човешките права, третите държави, устойчивия растеж в развиващите се държави. Изменения свързани и с това, че трябва да се спазва трудовото право в контекста на социалното измерение. Измененията са изключително важни, като господин Дойч високо ги цени. Необходимо е обаче да се прецени до каква степен тези изменения са свързани с достъпа до пазари и справедливата търговия. В изменение 17 се казва, че мерките по ограничаване на достъпа на пазара могат да се отразят отрицателно на трудовия пазар на развиващите се държави, а това противоречи на целите на Европейския съюз. Тамаш Дойч разгледа различните изменения – и възнамерява да проведе скоро среща с докладчиците в Сянка с оглед постигането на компромис. Не мисля, че ще има някакъв проблем за постигането на компромис, така че съвсем скоро трябва да приключи работата по становището. Биргет Сипел сега. Благодаря ви. Много сме закъснели, така че ще бъда много кратка. Много малко колеги са внесли изменения. На първ поглед те са приемливи в една и съща посока. Имахме поживен дебат и се надявам бързо да стигнем до добри резултати. Искам да спомена само няколко елемента, които според мен са важни. Отношенията с третите страни. Ние нямаме право да упражняваме натиск и да налагаме приватизация. Ние просто настояваме обществените власти да могат свободно да вземат решение за предоставяне на услуги чрез или без посредници. Що се отнася до ограничаването на достъпа до е, обществени поръчки, смятам, че все пак трябва да си запазим възможността, когато има нарушаване на конвенцията на МОД или на други международно правни норми, да можем да вземем отношение към тези случаи. Това е, и по, както по отношение на сключването на договори вътре в е, Европейския съюз трябва да следим офертите и навън, за да няма изкривяване на конкуренцията или занижаване, крайно занижаване на социалните условия. Но имам доверие, че ще постигнем бързо е, съгласие. Господин Кройцман, благодаря ви. Правното основание е член 207 за общата търговска политика. Целта на предложението е, цитирам, да се уредат условията за достъп на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и съответно правния статут на предоставящите услуги от трети страни да бъде изяснен. До тук беше цитата. Всъщност целта е да се гарантира реципрочност достъпа до обществени поръчки за, за трети страни вътре в Съюза и за страни от Съюза навън. Този регламент допълва общата директива за обществените поръчки, която в момента се обсъжда в съвета. Аз лично не съм внесъл изменения, защото смятам, че всички аспекти, които са от правомощията на нашата комисия, фигурират вече в директивата за обществените поръчки, където ще видите, че има достатъчно важни разпоредби за зачитане на социалните норми на трудовото право. В обяснението на мотивите комисията смята, че е необходимо да се зачитат основните норми на трудовото право и че те са залегнали вече в директивата за обществените поръчки. Така че е, е излишно в този текст е, да се говори за нея. Тук това беше отново цитат. Всъщност, тази директива изиска от държавите членки да направят всичко възможно възложителите да спазват е, трудоуправните норми. В член 34 се е, изисква да не се възлага обществена поръчка или договор за обществена поръчка, ако съответната фирма е нарушила трудоуправните норми всяко фирма, осъдена за незачитане на нормите за защита на детския труд, не може да получи обществена поръчка. Изброени са и редица критерии, които трябва да бъдат спазвани при възлагането, включително и условията, равните условия за всички. При много занижена оферта, като цена на оферта, трябва да се поиска допълнителни обяснения от оферента, за да може да се гарантират а, спазването на нормите. И ако фирмата не зачита тези норми, офертата трябва да бъде отхвърлена. Така че тази тема не отговаря на правното основание на този регламент, затова ще отхвърлим всички предложения за изменения. Благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат? Не. Господин Ори, желая ли да допълни нещо? Не. Добре, ще разгледаме компромисните изменения на 19 и за да може да гласуваме на 20. Сега давам думата на колегата Едит Естрела по следващата точка проекто регламент за, на Европейската комисия за медицинските изделия и за изменение на директива 2001-83 и на регламент 178-2002, два свързани с това регламенти. C'est си 18 ainsi que... По точка 18, а по точка 19 пак на нея ще дам думата, защото тя е свързана. La proposition de règlement euh, du Parlement européen et du Conseil за euh, медицинските апарати за инвитро диагностика. Я давам думата на докладчика. Това са два текста, които се обсъждат и в Комисията по околна среда, докладчици Дагман Берент, Род Берент и Питер Лизе. А ние сме а, вече подпомагаща комисия, комисия, за да дадем становище. Колега, em primeiro lugar, quero agradecer os contributos que, nos, que me foram dados pelos colegas que apresentaram. Е, искам преди всичко да, да ви благодаря за, на, на всички колеги за изказванията, за участието в работата. Имаше 60 изменения по първи регламент и втори 20 за регламента за апаратите за инвитро диагностика. изменения, които, по мое мнение, допринасят съществено за подобрението на регламента. Двата регламента целят подобряване на условията, гарантиране на, на сигурността на и безопасността на потребителите. Има обаче изменение, което не мога да подкрепя, защото то излиза извън правомощията на нашата комисия. Знаете, че в тази област имаме ограничени правомощия и не мисля, че трябва да ги надвишаваме. В Комисията по околна среда са внесени 900 изменения. Някои, които са много уместни, например всички здравни апарати, изделия да отговарят на условията за сигурност и безопасност. Смятам, че по редица от измененията ще постигнем компромисни решения и ще ви покажа 15, 20 7,29 на господин Булов, например 27 и 102 е, на госпожа Харкин. А по останалите предложения за изменения, е, мисля, че няма да мога да взема такава позиция, няма да мога да ги подкрепя, защото, както ви казах, е, самия аз се съмнявам доста, самата аз се съмнявам доста доколко те отговарят на правомощите 19, 21, 22, 26, изменение 35, 36, 54 на госпожа Харкин. Изменение 51, 53 на госпожа Висото. По мое мнение не отговарят на нашия мандат в тази комисия, така че няма да ги подкрепя. Ще направя предложение за изменение по, дефи, по дефинициите, за да, може, за да мога да канализирам някои изменения. 29, 30, 31 на Харкин, 31 на Волон. Не ме разбирайте погрешно, аз не съм против съдържанието на измененията, но, както ви казах вече, според мен те излизат извън обхвата на правомощите на нашата комисия. Изменение 25 на господин Болан. Е излишно. Не виждам какво го оправдава. А изменение 55 и 56 на госпожа Ламбърт. не са ми ясни. Бих се радвала, ако Джин Ламбет ми ги обясни. Защото не, раз... не мога да схвана какви са целите, залегнали за тях. Изменение 57 пак на госпожа Ламберт. Според мен не е много удачно текста на комисията, според мен е по-добър. Така или иначе, подкрепям изменение 58 и бих помолила госпожа Харкин да поясни каква е целта на нейните изменения 18 и 60. Госпожа Харкин твърди, казва, че е, болекарските от стоматологичните услуги не са включени директиви директива 32 110, както и на всички ням, не е намерил регламент за а, острите предмети, които се използват в болниците. Аз обаче, по мое мнение, проверих и мисля, че те са включени в рамковото споразумение. ще разработя компромисни текстове тези дни и ще ги предам на докладчиците в сянка, както и на всички, които са внесли изменения. А, измененията по точка 19 а, медицински апарати за диагностика инвитро Предложение 12, господин Бола, 17, 18, 19 и 20 на господин Камерон могат да бъ... получат моята подкрепа. 10, 11, 13, 14, 15, 16 на господин Болан. Няма да приема по изложените преди малко причини, поради това, че излизат извън правомощията на нашата комисия. така че нямат място в това становище. И смятам, че ще можем да подобрим предложението на Комисията по околна седа, на която съм също член. И да постигнем целта гарантиране на по-голяма сигурност, безопасност на болничния персонал и на пациентите, така че да намалим риска от вътреболнични инфекции, увреждания и наранявания на болните, на е, болничния персонал и трети деца. Така че нека да се задоволим с нашите си правомощия, останалите въпроси да оставим на Комисията по околна среда. Благодаря ви за измененията, колеги. Филип Боулон, puis Марин Аркин. Merci Madame la Présidente. Je remercie Madame Estrella, la rapporteure, sur le... Филип Боулон. Благодаря госпожа Естрела и за свършената работа и за духа на откритост, на конструктивност. Тя каза, че е склонна да приеме някои от моите изменения, докато други няма да приеме, защото излизат извън обхвата на нашите правомощи. Ще помисля внимателно по това, но това малко ме очудва. Моите изменения се са насочени към потребителите, пациентите, всички, които манипулират тези изделия и апарати които са за диагностика инвиво и инвитро. Общата економия на двата текста е, е добра, като дух те ми, ми харесват, защото търсят по-добра закрила на всички е, потребители, пациенти, както и една по-добра информираност. Както ви казах, всъщност моите изменения целят повече сигурност, по-голяма безопасност за всички, които ползват тези изделия и операт, особено лицата, които а, се занимават с унищожаването на медицинските а, отпадъци, и, и, за които има голям риск от зараза или нараняване. А, рециклирането на медицинските отпадъци е е, област, в която трябва да се вземат мерки предварително, за, за да се избегнат злополуките. Е, все пак е, има минимални норми за експозиция на електромагнитни полета и други вредни излъчвания, изменение 2011 по регламента за инвитродиагностиката, Държах също така да подчертая значението на проследяемостта и а, е, информацията, която трябва да се а, е, да добавя, когато се правят дарения на медицински уреди към е, развиващите се страни много често се изпращат най-различни уреди без опътване, без допълнителна информация, без сведения за рисковете, за тези, които ги манипулират и за пациентите. Както знаете, всички те са изложени на риски. Това е смисъл на изменение 19 и 26, 14 и 15. Аз съм готов да работя с госпожа Естрела, за да можем да изработим компромисни изменения и да се аргументирам по-добре за останалите изменения, за да може, ако не намерим компромис, поне да се споразумеем за някакво решение по тях. Благодаря. Мария Thank you, Madam Chair, and again... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за конструктивните коментари. Вие предложихте, вие казахте, че доста от моите изменения са извън правомощията на тази комисия. Но ако те са извън тези правомощия, то това е така и аз ще го приема. Например, Дефинициите, казахте вие, не влизат в правомощията на тази комисия, но аз говоря за дефиниции, които са международно признати, но както казах, ще се съглася с вас. Може би изменение 35-то все пак е в правомощията на нашата комисия, а именно Европейската комисия може да приема актове за изпълнение или делегирани актове, но това може да е само за несъществените елементи на законодателния акт. Струва ми се, че в този случай говорим за съществен елемент от законодателния акт и поради тази причина казах, че Европейската комисия не може да приема делегирани актове. Но, както казах, ще проведем допълнително тази дискусия и ще видим дали това е в нашите правомощи или не. Благодаря ви за това, че сте приели някои от моите изменения. Зададохте ми въпрос във връзка с изменение, от 18, изменение 18 и 16 и нараняванията изброени там. Разбира се, тук е, има разногласие. Аз разбирам нещата последният начин. Рамковото споразумение не включва стоматологичните услуги, например е, инжекция в устата. В този случай е невъзможно да се използват е, игли които да са изцяло безопасни. А, трябва да се вземе предвид определен вид игла. И в този случай, предполагам, ще имаме допълнителна дискусия за запазването на този вид уреди. А просто исках да ви кажа каква беше причината за изменения 18 и 16. Благодаря ви за всичко. С готовност ще, говоря, ще работя с вас по изготвянето на компромисните изменения. Благодаря. Някой друг би ли искал да вземе думата? Имаме ли представител на комисията, който да иска да вземе думата? Да, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички е, членове на парламента, които направиха коментари. Изключително добра дискусия има днес. Е, започнахме с ИМКО, сега приключваме с вашата комисия. За нас наистина е много важно да видим докъде сте стигнали, защото вашите цели е, са и наши и а, този доклад има за цел висока степен на безопасност на пациентите в Европа. Високо оценим вашата а, работа и а, се надяваме, че ще се стигне до консенсус по измененията. Някои от а, измененията са доста разнопосочни защото това е нормално, защото темата е доста сложна. Ние ще работим с вас за да може да се стигне до консенсус на равнище парламент. Готови сме и да ви предоставим информация относно реализируемостта на някои от измененията. Ценим също така степента на спешност, с която разглеждате това досие – а, то е приоритетно и се надяваме, че ще го приключим в рамките на този а, мандат. Защото наистина става въпрос за високото ниво на безопасност и на сигурност на пациентите. Някои от важните изменения бих искала да спомена. А, изменения. например, във връзка с медицинските продукти, внесени са някои изяснения във връзка с наноматериалите, има предложения в това отношение. Друг пример потребителите, както и операторите в областта на здравеопазването. Наистина бихме искали да се уверим, че законодателството, което се приема, ще бъде и приведено в изпълнение. Законодателството във връзка с медицинските уреди. Благодаря ви още веднъж за тази дискусия. С ще допринесе за работата на вашата комисия. Благодаря ви, госпожа Естрела. Едит, няколко заключителни думи. Благодаря, госпожо председател. Бих искала най-напред да благодаря на колегите за изразената подкрепа. Бих искала да благодаря на колегите и за това, че изразиха готовност да внесат подобрение на някои от измененията, предложени от другите колеги. Със сигурност някои от предложенията за изменения ще ни послужат за компромисни такива. Сега бих искала да а, изчета още веднъж всички изменения, които бяха внесени. Ще ги прочета светлината на допълнителните коментари, които бяха направени тук. Ще изготвя компромисни предложения в следващите няколко дни. Ще изчакам да чуя и а, отговора и да видя реакцията на колегите на моите предложения. Може да си комуникираме по електронна поща. Бих искала да благодаря на представителката на комисията, която изрази готовност да ни помогне. Наистина би било чудесно, ако може да разчитаме на подкрепата на комисията по техническите аспекти. Считам, че ще успеем да стигнем до съгласие по голяма част от измененията по това становище. С нетърпение очаквам да се запознае с становището на Комисията по околна среда. Не мисля, че има какво повече да добавя, госпожо председател. Ще продължа да работя ще изготвя компромисни а, изменения, с които се надявам да улесня работата на тази комисия. Благодаря. Благодаря ви. Ще разгледам измененията на 19 и ще ги гласуваме на 20 което стигаме до точка 20 от дневния ред. Точка 20, която е последната за днес. Нека да чуем. Дейвид каза. Докладче по становище. Водещата комисия е ИМКО. Вътрешен пазар за услуги, етап на развитие и последващи стъпки. Господин докладчик, заповядайте. Моля да ни представите 37-те изменения, които бяха внесени. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, няма да отнемем много от времето ви, защото като че ли постигнахме съгласие по много от измененията. Получих 37 предложения за изменения по доклада, като сред тях има и три изменения от мое име. Съгласен съм с по-голямата част от предложените изменения и се надявам, че ще гласуваме за повечето от тях. Анализираме в момента три компромисни изменения с господин Болан, Крапти и Дели. Тези изменения ще заменят 9 от първоначално получените изменения. Основната цел на директивата за услугите е да се намалят излишните административни процедури и да се премахнат економическите пречки. Директивата може да генерира економически растеж, по-качествени работни места и да улесни достъпа до услуги на потребителите от всички равнища на доходи. Поставя се акцента на мерките, които подпомагат малките и средните предприятия. Подчертава се и значението на едината точка на контакт. Необходимо е да се възползваме от допълнителните възможности за растеж, които ни предоставя интернет в днешно време. Получихме а, няколко изменения, за които бих искал да се гласува против, тъй като според мен те не са свързани с темата на а, досието. Не съм съгласен и с някои от колегите. А, считам, че не може да считам, че може да се стигне до добър резултат, дори да не подкрепим тези изменения. Директивата може да доведе до много повече от полза за бизнеса, за потребителите. И ми се струва, че тази полза оправдава и наличието на този законодателен акт. Със сигурност трябва да са отпуснати повече средства за социалните а, отдели, Потребителите от своя страна а, трябва да разполагат с повече възможности да се защити в по-голяма степен да се защитат в по-голяма степен техните права. Бих искал да благодаря на всички колеги, на докладчиците в Сянка за тяхното сътрудничество и участие. Струва ми се, че съвсем скоро ще изготвим становище, което ще бъде подкрепено от всички. Ja, ähm, wir als Beschäftigungsausschuss. Jutta Стайнрук. Благодаря ви. Мисля, че в комисията по заетост трябва да обърнем особено внимание на положението на заетите на вътрешния пазар. Ясно е, че директивата за услугите не беше в особено голям интерес на служителите и работниците в, вътреш... в Европа. Затова и колегите, подобно на мен, сигурно са убедени, че могат да се направят много подобрения относно положението на работниците и служителите и техните социални права. Както и в миналото, установяваме огромни пропуски и европейските граждани искат от нас качествена промяна. За целта трябва да се сложи край на социалния дъмпинг и на, да се запълнят съществуващите пропуски. А това може да се постигне само чрез сближаване на заплатите и условията на труд в вътрешния пазар. Не бива да забравяме, равенството на заплащането за между мъжете и жените, но не бива да забравяме, че е също толкова важно и равен, еднакво заплащане за еднакъв извършен труд. Изменение 11 до 14 са жизненно важни Целта им е ясно да покажем, че се ангажираме да защитаваме интересите на работниците и служителите в Европейския съюз. Важно е да разгледаме договорените компромиси. Те показват, че нашата парламентарна комисия добре разбира интересите на служителите и работниците и необходимостта от тяхната защита на вътрешния пазар. В измени 21 се съдържа определение на самозаетите лица и служителите. Винаги се сблъскваме с, проблеми при изготвянето на определения. Има и на тези категории. при социалното осигуряване, например. Сигурно съм, че ще намерим индивидуални компромиси по много от измененията, но предполагам, че ще има и някои колеги от някои групи, които ще споделят моето становище. Благодаря ви. Марияна Харкин. Благодаря. Съвсем накратко. Първо бих искала да благодаря на докладчика за неговата работа. от това, което разбрах за компромисните изменения, мисля, че ще можем да подкрепим по-голямата част от тях. Разговарях с а, един от нашите съветници и тя каза, че ще успеем да ги подкрепим. Искам да спра на две изменения. Едното е внесено от мен относно пенсионните схеми, професионалните пенсионни схеми. Второто изменение е относно е внесено от Надя Хирш и е свързан с а, цифровият вътрешен пазар. Имате ли някакви конкретни коментари по някои от тези две изменения? Благодаря ви. Благодаря. Господин Каза, имате думата за заключителни коментари. Казаха ми, че мога да си изкажа народния си език. Имам този късмет. Благодаря. Най-напред бих искал да благодаря на двамата колеги. Както вече казах, съгласна съм с изменението на госпожа Стайн Штрук. Приема в по-голямата част от нейните изменения и те даже вече са включени в компромисните изменения, които ще бъдат внесени. Напълно съм съгласен с нея относно определението за еднакво започна за еднакъв извършен труд. И след това смятам, че трябва допълнително да обсъдим този въпрос, за да намерим най-добрата формулировка в компромисните решения. Относно другите изменения, внесени на групата на ЕКР, напълно подкрепям двете изменения, които споменахте, и напълно ги приемам. Много ви благодаря за мнението, благодаря ви за внесените изменения. Както казах в началото на стъпителните думи, мисля, че ще постигнем в крайна сметка един доклад, който ще удовлетворява всички ни. Благодаря ви. Благодаря ви, господин докладчик. подобно останалите доклади, разгледани този следопит. Графикът е следният. Ще разгледаме компромисните изменения. Също току-що разгледахме измененията и подобно на останалите изменения ще разгледаме компромисните изменения на 19 юни и ще гласуваме на следващия ден на 20 юни. Приключихме с дневния ред за днес. Утре подновяваме работа в 10 часа.